let's start, colleagues. The point number five is a report on the implementation of Directive 2012-29-EU, establishing minimum standards on the rights, support and protection of... Правата за защита на жертвите на престъпления, скъпи колеги. Добре дошли на колегите от комисията ФАМ, за да разгледаме заедно изменените. Както знаете, тази директива а, откликна на необходимостта да бъдат подкрепени и защитени европейските граждани, които пътуват, учат или живеят в други страни, които могат да станат жертви на престъпления в чужбина. С, с Двамата докладчици е, представих е, проекто доклад относно оценка на мерките и начина по който те се прилагат в държавите членки. Днес ще имаме възможността да чуем мнението на докладчиците и докладчиците в е, Сянка относно 245-те е, изменения. А сега искам да дам думата на госпожа Хорни Имбол, заместник-председател на комисията ФАМ. Добър ден! Надявам се, че други колеги ще дойдат да се присъединят към нас. Също бих искала да благодаря на колегите от Либе за нашето сътрудничество по този доклад, което беше много ползотворно и като цяло имаме едно много активно активно и полезно сътрудничество. Този доклад бе прият от а, нашите две комисии и двата а, доклада са част от така наречения пакет за а, жертвите целта е директивата да бъде по-ефективна в приложението си и да осигури защита и закрила на европейските граждани, независимо от това къде се намират в която и да е държава членка. Сега ще чуеме мнението на два, двамата с докладчици. Госпожа Бесарел, първо за 5 минути. Тук съм, казва госпожа Бесарел. Първо, ще говоря испански, така че ако обичате, служете си слушалките. Първо бих искал да благодаря на всички от тези, които допринесаха за изработването на този доклад. Всички изменения обогатяват доклада, ще се опитам да, да, да се спра на ключовите теми, които са залегнали в измененията. Но първо искам да кажа, че Директивата, прията през 2012 година, както каза госпожа Хонебул, е част от така наречения пакет за жертвите. Тя бе прията, защото е, стана ясно, че не разполагаме с. Е, необходимото законодателство за закрила на е, жертвите, както и Европейска заповед е, за закрила на жертвите. Повечето изменения, които бяха внесени, се отнасят до ролята и мястото на жертвите по време на е, наказателно-правното производство И важното е да се знае каква ще бъде и ролята и какво ще бъде и отношението към жертвата, когато, когато, жертв, кое, когато жертвата е също така свидетел по делото. Защото много, много често, като че ли всичките правила и норми се отнасят по-скоро за е, извършителя, а някакси на страна остава жертвата. Жертвите трябва да бъдат е, защ... защит защитени и закрилени по време на наказателно-правното производство, но същевременно да е, не се да, да, да, да, да няма прекалено снисходително отношение към тях. Това е залегнало в няколко изменения, включително и няколко изменения се отнася до Истанбулската конвенция. като там се, там се, посоч, се посочва и какви ще бъдат преимуществата от рафицирането на съответната конвенция. Също така искахме да подчертаеме, че независимо от е, това къд, къде е, пребивава жертвата, тя трябва да може да се радва на същите права, на които се радва в е, държавата, чиято гражданин е и че въз... жертвата има възможност да докладва за престъпление, без това да има някакви после, послед, последствия, т.е. след е, съобщение за престъплението, жертвите трябва да бъдат веднага защитени, а не да. Защото много често жертвите просто се страхуват да е, уведомят или съобщат за дадено е, престъпление. Госпожа Кора Кораца Бил много, внесе много изменения. Тя, тя винаги е била много активна на тази тема. Нейните изменения са на тема е, де, децата, които стават жертви на престъпления. Над, над 20 са тези е, изменения. В е, моята страна има също така много, много проблеми и в момента много се говори за е, престъпленията, които се извършват спрямо децата. Едно от най-големата най-голямата слабост в държавите членки е това, че а, съответните органи не са достатъчно обучени, за да могат да окажат е, закрила на жертвите на престъпление. Абсолютно необходимо е да има подобно обучение, за да може да се е, при, прилага тази директива ефективно и ефикасно. Същевременно трябва да се организират и кампании за осведомяване на, общ... на е, общност... обществеността. Също така много, много, много е важно да се прилага член 22 на директивата за така наречената персонална оценка, т.е. да се разбере какъв, какви са спецификите на жертвата, за да може жертвата да получи необходимата подкрепа и закрила. Същото, въж, същото въж, въжи и за жертвите на тероризма. Макар, че в директивата от 2012 година на практика не се споменава този случай. Имаше до, до, допълнителни изменения, които а, а, внасят а, и тези, е, които наблягат и на тези казуси след атентатите, които бяха извършени в е, Париж, Ница, Брюксел и така нататък. Е, комисията по тероризма ще организира в сряда изслушване за на тема жертвите на тероризма, така че ако се интересувате от това, заповядайте. А, така че В Белгийският парламент, знаете, че, че се обсъждаше и отношението към жертвите на атентатите в Брюксел, тъй като много от тях са били шокирани от начина по който са, са се отнесли към тях в последствие, така че това наистина представляваше слабост. И тук бяха внесени из, и изменения за преодоляване на тези изслабаници. Е, жертвите на, на атентатите са също жертви и те също имат право на закрила и тяхното достоинство трябва да бъде защитено. За, за това е, е, е внесено изменение 203, в което се е, изразява е, заклеймяването на е, е, всички терористични актове и включително на е, възможността те да бъдат превърнати и представени като актове на героизм като, като, като цяло всички из, из, изменения взеха предвид е, изме, е, мненията на колегите и е, всички сме единодушни от това, че основното трябва да бъде мястото и закрилата на жертвите. Благодаря ви на всички. А сега бих искал да дам думата на Анхели Камлинар която обаче отсъства. Така че нейните коментари ще бъдат прочетени от Бетрис Бещер. Бещерех. Благодаря от името на докладчика Ангелика Млинер. Ще ви, продър... ще ви прочета нейните коментари. Ние, представителите на АЛДЕ, Привет, привет, приветстваме приноса на всички депутати. Като, като цяло измененията обогатяват е, доклада и госпожа Млинер е сигурна е почти е сигурна, че докладът ще бъде отличен и ще допринесе за закрилата на жертвите. Необходимо е също така, е, както е подчертано в е, доклада, да бъде ратифицирана Истанбулската конвенция, която ще допринесе за постигане на целите в е, този смисъл. Сама по себе се Истанбулската конвенция е един включващ инструмент, който почива на четири стълба да се, предот... да се предотврати насилието, да се закрилят е, жертвите, да се вземат необходимите мерки и да се е, помогне на близките, също така на жертвите. Ние също така приветстваме измененията, кои, които е, имат за цел да закрилят децата и жените, които са жертви на търговия с хора и на трафиканти. Благодаря и на двете докладчици. Аз сега ще дам думата на докладчиците, но разполагаме с много време, така че много ви моля да бъдете кратки. Госпожа Кораца Бил. Благодаря ви, госпожо съпредседател. Подкрепям и приветствам този отличен доклад и отличната работа на Тереса и Ангелика. Много е важно да излезем с цялост на стабилна политика за защита на жертвите, особено на жертвите на насилие, въобще се на пола, децата жертви, жертвите на домашно насилие. Много важно да погледнем сериозно на техните проблеми, за да се сложи край на изолацията и мълчанието, съпъсващо голяма част от тези престъпления. Много е важно държавите членки да положат повече усилия за възможно най-бързото транспониране и прилагане на директивата. Две години години по-късно голяма част от държавите членки все още не са транспонирали директивата, а други са започнали да прилагат само части от нея. Много е важно да се обърне специфично внимание на най-уязвимите групи, като децата, например, и действително благодаря най-сърдечно на всички колеги, които подкрепиха и подписаха измененията, които предложихме за закрила на децата от а, повторна виктимизация или обвинения за това, че са станали жертва. Също така подкрепям и измененията, гарантиращи достъп до правосъдие за всички, осведомяване на жертвите за техните правила, права подобряване на международното сътрудничество, тъй като говорим често за международни и за трансгранични престъпления. И както каза и Тереса, по член 22 въпросът за индивидуалната оценка и индивидуалният подход наистина са от съществено значение, защото всяка жертва е различна и има различни потребности. По отношение на измененията отново много благодаря на колегите, които ги подписаха. Трябва действително да подчертаем колко е важно да се обърне специфично внимание на децата жертви. Вече споменахте децата жертви на трафик на хора. Благодаря и на Тереси, и на Беатриси, и на Ангелика, че споменаха ратификацията на Истанбулската конвенция. Много е важно да си дадем сметка, че Истанбулската конвенция до голяма степен също има за цел подобряване на закрилата на жертвите. Затова и е част от нашите изменения призовават всички държави членки да ратифицират и да приложат Истанбулската конвенция. Това е единственият международен договор, който се занимава с а, този въпрос. Бихме искали също така държавите членки да вземат предвид и натрапчивото преследване, защото това това е единственият международен инструмент, който позволява държавите членки е, да е, сметната тази вид практика за престъпление. И знаем, че от асоциациите на жертвите и често от жените жертви, че се стига до престъпление, защото на, на жертвите и техните оплаквания не се гледа на сериозно по-рано, а когато най накак компетентните органи решат да се задействат вече прекалено късно, т.е. след убийството на жената, например. Смятам също така, че трябва да почетем памета на едно момиче от египски происход с италянско гражданство в Лондон, момиче, което на няколко пъти е подавало сигнал за турмоз и накрая момичето беше пребито до смърт миналата седмица. Трябва също така да се, отделя, да се отделят повече средства за гарантиране доброто функциониране на горещите линии, като предоставят компетентните органи. Жевите трябва да имат достъп до подкрепа поне на още един език, освен езика на държавата членка, в която се намира. Защото говорим за трансгранични престъпления и трябва да гарантираме, че децата имат, че извинете, жертвите имат наистина достъп до закрила и че езикът не е пречка за това. Разбира се, тук се поставя въпроса за превода и ресурсните с него разхода и нужда държавите членки да подобрят капацитета си в това отношение. Държавите членки също така трябва да подобрят капацитета си за предоставяне на услуги, а не да всичко да оставят на гражданското общество, защото НПО вършат прекрасна работа, но те не могат да се справят сами с предоставянето на психи... психологическа подкрепа и всички други услуги, свързани с подкрепата за жертвите. Отново благодаря най-сърдечно на всички колеги и на съдокладчиците. Очаквам с нетърпение съвместната ни работа. Благодаря ви. И аз ви благодаря. Думата има госпожа Кауфман. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря много сърдечно на докладчика. Вие сте подготвили отличен доклад по една изключително важна тема, а именно темата свързана с защита на жертвите. Винаги на фокус се поставят извършителите, но как се чувстват жертвите, какви са техните права, твърде често на този въпрос не се обръща достатъчно внимание. Според мен е добре да се занимаем с тази тема, защото както доклада, така и тази директива за защита на жертвите третират въпроса как е, е транспонирана директивата в държавите членки. Госпожа Кораца бил посочи, че някои държави членки след толкова дълъг период все още не са транспонирали тази директива и се очудвам, че комисията още не е изготвила доклад относно транспонирането на директивата от държавите членки. Този доклад трябваше да бъде представен още през ноември миналата година. Вижда се съвсем очевидно, че тази тема не е сред приоритетите на държавите членки и на комисията. Според мен това е много неприятно, най-вече от гледна точка на жертвите. Искам поради краткото време да се спра само на една точка. Става дума за изменения, които съм внесла и по-точно за жертвите с статут на мигранти. Проучвания на Агенцията за основни права показват, че само статута на мигрант увеличава изключително много вероятността лицето да стане жертва на престъпление и мисля, че хора, които са мигранти, много често се страхуват да се обърнат към полицията или към другите компетентни органи, за да подадат сигнал, че са станали жертва на престъпление, например, поради страх от е, експулсиране от страната. Мисля, че трябва да поставим акцента върху изграждането на сигурни канали за всеки, независимо от е, статута му на пребиваване, да може да сигнализира за извършени спрямо него престъпления и да се ползва от съответна защита. Аз мисля, че жертви на престъпление трябва да бъдат защитавани от експлосиране поне до тогава, докато текат все още досъдебните и съдебните производства. Това също е уредено в Истанбулската конвенция. Благодаря още веднъж на докладчика. Както казах, доклада е с е, отлично качество и мисля, че Приемайки доклада, Европейският парламент би поставил ясен акцент за защита на жертвите. Благодаря. Um, благодаря ви. Думата има госпожа Кенге. Благодаря. Благодаря, госпожо председател. Искам да благодаря на докладчика за този наистина отличен доклад. Аз също имам някои изменения във връзка с текста, внесла съм ги и искам да се присъединя към изказалите се преди мен, във връзка с особената защита, която трябва да се ползват най-уязвимите групи. Нямаме обаче ясна дефиниция на различните групи жертви. Трябва много ясно да се направи необходимото разграничение между различните групи, за да можем да приемем добра стратегия за ефективна защита на тези лица. Имам предвид е, жертви, които са жертва на престъпление от омраза. Мария Мустафа е нападната с нож и след това скоро е починала. Преди това тя не е била изслушана в Лондон. Аз мисля, че и други жертви има които са пострадали от подобни престъпления, например Локал Траини в Италия. Но, както казах, жертвите продължават да имат страх да сигнализират. Например, кандидатка за обежище не е сигнализирала за извършено спрямо нея престъпление от страх, че ще бъде върната в страната си. Аз искам да е, напомня и на жертвите на сток, за жертвите на Стокинг. Тази форма на насилие все още не е призната във всички държави членки. Жертви могат да бъдат всички, тук няма граници няма и съответни критерии като националност и така нататък, за да им бъде оказана помощ. Госпожа Вържия. Мерси, мадам ла президент. Жертвите на насилие са много в Европейския съюз и това показва е, доклада. Също е, такива жертви има и в Европейския съюз. Тези е, жертви е, наистина са много и директивата от 2012 година се опитва да даде отговор, но тя е недостатъчна, защото редица държави членки не са транспонирани или са транспонирали в недостатъчна степен директивата. Аз подкрепям казаното от госпожа Хименес във връзка на жертвите на тероризъм, защото е, те наистина са много, да речем, жертвите на е, атентатите във Франция, които все още не са били обещетени. Е, тези лица, чието жилища до понякъде са разрушени, все още не са преместени в други жилища. Госпожа Мейер от ГУЕ, тя е докладчик в Сянка, не присъства тук. Помолиме да благодаря на всички докладчици за извършената от тях много качествена работа. Важен въпрос беше подчертан във връзка с правата на жертвите и транспонирането на директивата, госпожа Бьорк се концентрира върху е, престъпленията с полов характер, престъпленията от омраза. Тези жертви изискват по-специални е, мерки за закрила, горещи линии и е, тези горещи линии, телефонни, трябва да бъдат достъпни и за мигранти. Eh, Господин Мачелези, благодаря на докладчиците за доклада. Повечето държави членки все още не са въвели практики и политики, за да могат жертвите спокойно да съобщават е, за престъпления от омраза и други по, по, по, по този начин жертвите са все по-уязвими. И по-специално като уязвими групи можем да определиме жените и децата и по-специално жените и децата а, мигранти. Така че не, независимо от статута на дадено лице, то трябва да може да докладва без страх за извършено спрямо него престъпление. Е, също така, е, тук се споменава и Истанбулската конвенция и това, че някои дър, държави членки не са е, я ратифицирали. На мен ми се струва просто недопустимо, че българското председателство отказва да ратифицира Истанбулската конвенция в момента. Е, също така се подчертава, че е, съответните органи и работещите в тях трябва да преминат през е, обучение, специфично е, обучение, за да могат да помагат на жертвите. И също така трябва да се наблегне на това, че трябва да бъдат овластени жените, за да могат да се справят по-лесно с тези проблеми. Има ли някой от комисията, който иска да вземе думата по въпрос? Благодаря ви, госпожо председател. Благодаря ви, че ми давате думата. Най-напред бих искала да ви благодаря за отличният изчерпателен дебат, както и за днешното разискване. Само няколко думи думи за текущото ни работа. Бихме искали да ви уверим, че директивата продължава да е от първостепенно значение за нас и в частност нейното адекватно прилагане. На първо място сме, ще се съсредоточим върху непълното транспониране на директивата. Започнахме процедура за неизпълнение изпълнение на задълженията срещу 16 държави и членки за липса на информация. Така се стигна до издаване на мотивирано становище от страна на Гърция и Ирландия. Към момента всички държави и членки са ни съобщили какви мерки са подпели национално равнище, като трябва да се отбележи, че в три държави, т.е. в Ирландия, Румъния и Словения има частиц на транспониране. Както казах, започнахме производство срещу 16 държави членки, които не са ни е, осведомили е, своевременно, макар че от тогава не сам декларираха, че напълно са транспонирани директивата. Защо стигна до там? Защото сега правим оценка на това дали текстовете, за които бяхме осведомени, действително изцяло транспонира директивата и ако има проблеми с транспонирането, можем или да продължим в рамките на отворното производство, или да започнем ново такова. За целта искам, се обърнахме към външни подиспълнители, т.е. оценката на конкретните мерки на супрепрети от всяка държава членка ще бъдат направени през 2018 година и цялостната оценка ще бъде готова през 2019 година. Също така правим проверка на начинът по който всяка конкретна мярка се транспонира в националното законодателство и как тя ще се приложи на практика в съответната държава членка. В рамките на този процес на проверка се спираме на всички слабости и пропуски, които се отбелязват в доклада и са част от нашата оценка. Например, правим проверка колко изчерпателно е определението за жертва, дали се прилага по начин, който избягва всякаква форма на дискриминация защото хората, които нямат статут на постоянно пребиваващи в следващата държава членка. Как се прилагат мерките към всички категории на жертви, включително и хората с специфични потребности? Как също така се предоставят услугите за жертвите? Как функционирате и как се финансират тези услуги, макар че държавите членки като цяло не са задължени пряко да финансират този вид услуги? Също така се спираме по-конкретно на обучението, как се осигурява обучение, което да гарантира недискриминиращо отношение към жертвите от всички компетентни органи. също така установихме, че много, с много голямо закъснение получихме данните от държавите членки, данни, които трябваше да ни бъдат предоставени през ноември 2017 година и все още не сме получили. Така че през 2019 година Европейската комисия ще е в състояние да публикува доклада за изпълнението на директивата. Разбира се, паралелно тече и работата ни за подкрепа на прилагането на директивата. По-рано тази година се срещнахме с над 100 специалиста в областта, представители на правителството, и с цел да им обясним колко е важна директивата за правата на жертвите и компетентните органи поеха ангажимент да подобрят изпълнението на директивата, както и да отворят средствата за кампаниите за осъдомяване за правата на всички жертви. За тази година сме гарантирали 2,5 милиона евро за тази цел и също така помагаме държавите членки при при прилагане на най-специфичните и най-скорошни мерки за защита на жертвите, включително и жертвите за подкрепа на извинете, мерките за подкрепа на жертвите на тероризма приприяти в а, скоро приятата директива. Това е последното, което имах да ви кажа. Благодаря ви. И аз благодаря на Европейската комисия, Тереза. Искате ли да направите кратко обобщение? Е, no, Sorry, did you give me the floor? No. Oye, oh, uh, oh sorry, sorry. Eh, bueno, simplemente Просто <clears throat> Знам, че трябва да гласуваме сега с няколко думи. Наистина, Ще Доколкото разбирам, има така консенсус. Повечето от проблемите, които сме засегнали, се споделят от колегите. Тази директива трябва да съдържа минимални стандарти. Сега има разни директиви. Директивата за миграция, демиграция, директивата за производствата, директива за деца. Тоест всичките тези проблеми се е, третират от различни директиви, но наистина малко се иска от държавите е, членки. Но е, много често се оказва, че жертвата не разполага нито с превод, нито в крайна сметка може да разбере е, в какво я обвиняват или за какво става дума и така нататък. Затова, е, това са необходими конкретни мерки, които да бъдат е, е предприяти от 28 държави членки И тази директива трябва да се превърне в един конкретен инструмент, след като, да речем, една испанка стане жертва на някакво престъпление в Италия, тя трябва да може да се радва на закрила. Естествено, в този доклад не можем да включим всичко, но се опитваме се опитахме да, да, да внесеме минималните критерии. Благодаря, Тереза. Благодаря на госпожа Хонбул за това, че беше съпредседател и благодаря на колегите от другата комисия. Сега ще започнем с гласуването. Преди да започнем гласуването, колеги, искам да ви обърна вниманието, че е представителството на Европейската комисия в Полша е организирала посещение на магисполски магистрати. Ще има много интересни разговори и семинари в сряда от 9 до 11 в 5 е 3 ще бъде организирана дискусия а, с а, полските колеги, така че ви приканвам да участвате в а, тази дискусия. Това беше моето съобщение. А сега, скъпи колеги, искам да ви информирам за а, гласуването. Сега, нека разполагате с процедурата в а, вашите досиета, но нека да ви припомня за какво става дума. А, съгласно регламента, създаващ Агенцията за основни права, нашата комисия трябва да се произнесе относно назначаването на членовете на научния комитет на агенцията, чийто мандат е 5 годишен и не се подновява. Е, настоящият мандат изтича на 3 юни 2018 година. Е, от нас се иска да се произнесеме по 21 е, е, кандидата, които са попаднали в кратката листа. Гласуването ще бъде тайно и разполагате с списък на кандидатите по азбучен ред. Кандидатите, които получат най-много гласове, ще бъдат класирани на първите места. Когато двама кандидата получат един и същи брой гласове, ще бъдат на, един, на едно място. От нас се иска същевременно да не раз публикуваме или разгласяваме резултатите от гласуването до 17 или 18 май, когато ще се е, назначат новите гласове. Можете да гласувате максимално за 11 кандидата. Ако не искате е, да гласувате, можете да се въздържите сега. Първият кандидат е Илебан Бантекас. Vote is open. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Okay, I close the vote. Край на гласуването. Вторият е, кандидат тези, които, за които искате гласу, гласувате, гласувате да. А ако не искате да гласувате за някой, няма нужда да гласувате. Не, просто може да не. Просто можете да не гласувате или да гласувате против, както искате. Thank you. We, we would... Не, Значи просто най-добре да гласуваме за тези, за които гласуваме, а, за, а когато не сме за, просто да не гласуваме. Да, мисля, че най-добре е да не се гласува, когато е, не желаете да подкрепите даден кандидат. Когато не желаете да подкрепите кандидата, просто не гласуват. Okay, then... Така, в такъв случай ще трябва да е, прегласуваме първият кандидат. Илиас Бантекас. Моля, гласувайте. Ако не сте против кандидата, не гласувайте. Nothing. Uh, вторият кандидат е Питър Бартлет. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Извинявате. Значи, ако гласува, ако сме за, сме гласуваме за. Ако сме против, не гласуваме, а ако искаме да се въздържим, какво правим? Всъщност ще броиме само положителните. Е, ще, гласу... ще отчетеме само гласовете за. Третият ни кандидат е Кирен Брадли. Край на гласуването. Край на гласуването. Следващият е Франсуа Крепо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Thanks. The next one is uh, John. Uh, next. Следващият uh, кандидат Джон да Силва Луис. Моля, гласувай. I close the vote. Край на гласуването. Благодаря ви. Следващата е Теодора Коста Копулу. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Благодаря ви. Следващата Йоана Колеша. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Следващият Тов Малай. Е. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Следващата Вера Месинг. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Следващата Аня Мир. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Следващият Франческо Палермо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Next candidate is... Следващият кандидат Диан Роман. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Thanks. Next candidate is Andras Sayo. Следващият Андраш Шайо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Следващият Мартин Шайнин. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Следващия Никос Сриберо. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Следващият Ахилес Кордас. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Джулия Ванстинг. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Дженс Вестет Хансен. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Ан Велчмит. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Джон Ренч. Моля, гласувайте. Край на гласуването. И Шинца Жриншек е последният ни кандидат. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Не можем да разгласиме резултатите от гласуването а, резул, резултатите ще бъдат предадени на управителният съвет на агенцията. Съжалявам, че не мога да ви дам повече информация. Благодаря ви за това, че гласувахте. А сега предлагам 5 минутна почивка.